Good morning, everybody. Welcome. Добър ден на всички. Добре дошли на нашето заседание. Всички сте получили дневния ред. Ако няма бележки, свързани с него, можем да смятаме този ред за прият. Съобщения, както всички знаете, това заседание се предава в интернет. Имаме и нов бюлетин, брой 96. Също така в документите за заседанието ще намерите бележка за мисията от 17 до 19 юли в Китай, Шанхай и Ханчжу. Шестима членове от нашата комисия, госпожа Мици беше ръководител от, на делегацията. Тя включваше Никола Данти, Марко Зуло. Сред основните теми, обсъждани по време на тази мисия, на тази командировка, бе отношенията между Европейския съюз и Китай, мерки за борба с пиратството, развитие на електронния пазар, електронна търговия, възможности и предизвикателства, свързани с с развитието и по-нататъчното развитие на изкуствения интелект. Бележката към членовете е изготвена на английски и скоро ще бъде преведена. Не виждам никакви бележки по протокола от предишното заседание от 3 септември, следователно и той е одобрен по отношение на първата точка по същество сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби във връзка с изискванията за достъпност при продуктите и услугите. Мортен Докерхарт. Благодаря ви, госпожо председател. Радвам се, че посещението ви в Китай е било ползотворно. Аз по това време бях друг, на друго хубаво място Дания. Миналата седмица Правихме тристранна среща в Страсбург и много се радвам да отчета, че сме направили значителни стъпки напред. Не само защото имаме ново председателство. Сега председател е Австрия и докато останалите от нас са били във вакансия, те в летните жеги са работили много, за да можем да започнем работа тук, тристранните срещи, още от началото на сезона – може би си спомняте, че преговорите започнаха при българското председателство. Въпреки големите усилия да приключим работа, не успяхме. За съжаление, за българите на последната тристранна среща през юни стана невъзможно да я проведат. Тя бе отменена – Разбира се, те направиха всичко, което бе по силите им, но австрийците поеха и след това настъпи раздвижване. Това не означава, че всичко е блокирало. Има напредък. Миналата седмица австрийското председателство представи актуализиран мандат от държавите членки за по-нататъчен развой на преговорите. Преди последната тристранна среща имаше 8 нерешени въпроса. Държавите членки дадоха актуализиран мандат за 5 от тези въпроси. На миналото заседание постигнахме съгласие по терминалите за самообслужване. Това ще включва всички платежни терминали, както и терминалите за услуги които попадат в приложното поле на директивата. Но не такива терминали, където потребителите трябва да въвеждат лични данни. Това е много добър компромис. Всички страни, които участваха в тристранната среща, направиха отстъпки. Може би е добре да знаете, че това споразумение е обословено от крайното споразумение е, в сферата на транспорта, интермодалните услуги, терминалите за е, самообслужване. Е, всички въпроси трябва да бъдат решени и да се радват на съгласие. В противен случай нямаме споразумение. Няма смисъл да го казвам. От останалите нерешени въпроси, две, два ще бъдат особено тежки обществените поръчки и е, застроената среда, където парламентът и съветът все още са много далеч в позициите, дори при наличието на актуализиран мандат от държавите членки в съвета. Не е голяма тайна, че застроената среда означава много за мнозинството парламентаристи. Съветът или поне астриците така казват, е, за сега дава много ограничен мандат на председателството така стоят нещата и с обществените поръчки. Също много, много тежка тема за съвета. Е, трудно е да се получи качествен мандат. Подчертавам качествен мандат по този въпрос. Ще се опитаме е, да насърчим съвета отново да обсъди въпроса преди седмата ни тристранна среща. Съветът е, има такава позиция, че може би ще е трудно, ако не и е невъзможно, да се постигне споразумение при този мандат. Има явен риск, макар че полагаме големи усилия, тъй като ние е, се справихме с по-леките въпроси, по-маловажните въпроси, а тези големи, тежки въпроси остават висящи и, както казвам, много е трудно да се постигне съгласие по тях. Като докладчик, аз полагам всички усилия да предотвратя разпадането на преговорите, да постигнем споразумение. Няма никакъв смисъл от акт, който да не води до промяна на място в истинския живот. Това е единната ни позиция в парламента. Мисля, че всички сме наистина единни и обединени около нея. Гражданите на Европейския съюз очакват реални промени и хората с увреждания също ги очакват. На последната тристранна среща през ноември ще се опитаме да постигнем напредъка по тези въпроси и се надявам тя да е наистина последна среща. Но ако се нуждаем от друга, от следващата тристранна среща, ще приемем организирането и, но сега Искаме да видим дали австрийците могат да направят същите чудеса, които свършиха през лятото, за да постигнат напредък по досието. И тъй като аз съм роден оптимист, надявам се, че ще успеем. До тук сме стигнали, госпожо председател, и разбира се, когато имаме новини, веднага ще ви ги съобщя. Благодаря за дадената актуална информация. Сега можем да преминем към взаимното признаване на стоки, които се пускат на пазарите в други държави членки. Господин Штефанек е наш докладчик. Благодаря, госпожо председател. Радвам се да кажа на колегите, че проведохме първия политически триалог, две технически срещи. Успяхме да разделим техническите и политическите приоритети, свързани с взаимното признаване и целта ни е да приключим работа по това досие до края на ноември. Амбициозна цел, но според мен и постижима. Все още се придържаме към основните си приоритети, а именно да се махнат необоснованите пречки пред достъпа до пазара, призив към държавите членки да премахнат всички необосновани ограничения, да се подобри сътрудничеството между държавите членки и комисията при оценката на националните правила. Приоритетът ни също е да използваме Solvit като платформа за решаване на проблемите и да бъде създадена координационна група с цел съгласуване и подпомагане на дейността на компетентните органи и на така наречените лица за контакт за продуктите. Все още няма пълно съгласие между съвета, комисията и парламента но мисля, че вървим по правия път и ще се умеем да постигнем компромиси в тристранните срещи. На 18 октомври е следващата тристранна среща и аз се надявам, че преговорите ще напреднат още. Благодаря. Господин Агнио, вие искахте да вземете думата? Извинявайте, това е различно в сравнение с другата зала. Много се радвам да чуя, че разговаряме за взаимното признаване, тъй като това е нещо, което наистина ще улесни Брекзит, излизането на Великобритания от Съюза. Когато се зададе този въпрос на господин Барние, той казва, а не, не може да има взаимно признаване в отношенията с трети страни тъй като тези трети страни не се подчиняват на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз. Обаче аз имам примери на взаимно признаване между Европейския съюз и трети страни. Например, САЩ застраховане и презастраховане. И другият пример е Канада, защото току-що приключихме търговската сделка с тях производствените стандарти като цяло са предмет на взаимно признаване с Канада за автомобилни продукти имаме е, взаимно признаване с Австралия и е, с Израел имаме е, за медицинските стандарти взаимно признаване. Никой от тези страни не попада под юрисдикцията на Европейския съюз. Това означава, че ние можем да извършим Брексит, т.е. Великобритания да напусне, без да се застрашава взаимното признаване Искам да припомня, че нямаме дискусия в момента, не провеждаме такава, само чуваме актуализирана дис... информация за тристранните срещи. Паскал Дюран, искам да приветствам работата на господин Стефанец под този триалог. Много е добро сътрудничеството между различните докладчици в сянка, между различните групи. Тъй като такъв е духът, в който работи докладчикът, ние имаме много по-силна позиция визави комисията и визави съвета. Та благодаря му. Господин Шваб, аз искам, госпожо председател, да обединя двете неща – ако господин Агньо е, иска да създаде впечатлението, че е нов в парламента, макар да е тук е, отдавна, искам да му кажа, е, че говорим за взаимно признаване. Нашията колега, докладчикът Стефанец, знае, че взаимното признаване е много сложен въпрос дори вътре в Европейския съюз от години. Не виждам причина да не поздравим господин Стефанец за това, което прави и не виждам защо да не поставим въпроса за взаимното признаване, когато се в контекста на Брексит. Защо ще говорят така хора, които започнаха процеса на излизане на Великобритания? Както каза господин Паскал Дюран, ако приключи работата все в този дух, това ще е голяма стъпка напред към изграждането на вътрешния пазар. Благодаря. Посещение в Япония. Господин Шваб, за първите не, господин Данти най-напред беше председател на делегацията, след това господин Шваб. Господин Шваб, желаете ли да ни кажете какво е станало по време на това посещение? Благодаря, госпожо председател. Кратка информация за колегите. Проведохме прекрасни разговори в Токио и в Киото. В Токио в Киото господин Данти бе нашия председател на делегация, в Токио аз ръководих делегацията. Общо бяхме шестима колеги. Е, срещнахме се с колеги от Националния парламент на Япония. Макар тази страна да е далеч от Европейския съюз, те приемат е, е, аналогично законодателство като нашите нашето. През 2013 за киберсигурността, през 2016 е, за защита на личните данни. Е, законодателството им е почти тъжествено с това на Европейския съюз и вече имат е, статут на еквивалентност. Вчера говорих с колегите от Комисията по международна търговия. Проведохме срещи е, не само е, в мисията на Европейския съюз в Япония, но и извън тази мисия. Явно е, че Япония е важен наш партньор. Имаме не само економически, но и политически много важни общи цели. Много можем да се гордеем, че японците гледат към Европейския съюз е, и заимстват от нас подхода към стандартизацията, защото това е предпоставка за глобална справедлива търговия. И аз се надявам, че това може да послужи като пример за преговорите с нашите британски приятели след Брексит. Благодаря. Следващото досие. Изменения по досието за представителните действия за защита на колективните интереси на потребителите. Е, докладчика Денис Дейонка има думата. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми за една минута да обясня, да информирам комисията за вчерашното гласуване за правата на пътниците по железници. Аз бях докладчик. Много се радвам, че мога да кажа, че повечето от предложенията на ИМКО бяха отразени, но по въпроса за пленарните е, заседания искам да помоля колегите да проявят внимание. Разбира се, дневния ред е различен. Вие споменахте името споразумението за колективните интереси. Измененията вчера бяха на разположение, но само на английски. Аз ги прегледах и видях също времено, че ще бъде доста сложно да се установи обща база между различните групи. Измененията са разнопосочни. Искам само да кажа, че определено ще се опитам да постигна компромис, които да обединят максимално нашите позиции. Ние работим много ефективно в Комисията по транспорт. Е, това би могло да стане и в правната комисия, но има една, едно тесноградо мнозинство. Ще спомена няколко неща. Струва ми се, че определено има възможност отново да се разгледат гаранциите, а, има няколко изменения. Би трябвало да имаме обсъждане а, на проблема за финансирането от трети страни и това да бъде а, да се избегне непряк търговска печалба, не стопанските организации. На второ място, в собствените си изменения поясних, че като общо правило резултатите трябва да помогнат на отделния да бъдат полезни за отделния потребител. Има някои потребителски организации, които влизат в хипотезата, че не са стопански субекти, а непряко онези, които са внесли иск, взимат парите, защото, защото а, искът е много малък, има и обществена кауза, може да има всъщност конфликтни интереси. Аз също съм готов да разгледам желанието на някои групи, да приемат а, включване на потребителя, така нареченото opt-in, а не opt-out. Знае се, че има колективен иск от една страна, ако искате да приемете възможността opt-in, трябва да сте сигурни, че е включена а, компетентен орган, който е да предостави информацията, защото аз иначе мога да си водя своя своето дело а, и да не знам какво става с другите. И чух, че докладчик в Юри е отложил представянето на доклада пред тази комисия с две седмици, което означава, че аз предпочитам да си дадем малко повече време да изготвим компромисите. Ще го докладвам след обед на координатор, заседанието на координаторите и мисля, че трябва да съгласуваме графика, да отложим заседанието в сянка, за да се обсъдят компромисите. Тоест, а, когато има по-малко от един ден да се разгледате, може би трябва да отнеме малко повече време. Председателката благодаря. Господин Шва по ТНП за докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за всеобхватното разглеждане на измененията. Прегледах измененията, по които исках да повдигна някакъв въпрос, но това са само числа, няколко реда. Мисля, че няма смисъл сега да споменаваме тези изменения. Нека да кажа като докладчик сянка на ЕНП, че това, което е ясно е, че това е един изключително деликатен въпрос. Ние не можем да стигнем много далече. В Штатите им го изпрати делегация неодавна трети предприятия внасят инвестират повече пари за неоправдани оплаквания. А, и те а, изразходват повече пари от, за съдебни, за жалби, а не за научни и е, научно е, развойна дейност. И ако съм разбрал правилно нещата, това се сподели от всички колеги и това е много положително. И на тази основа какви заключения можем да извлечем? Ако защитата на потребителите се постави на първо място, трябва да отчитаме, че в общи линии потребителите нямат повече, а по-малко в щатите, защото парите отиват в джобовете на на адвокатите или на синдикатите. Е, това не е в нашия интерес, тъй като в крайна сметка парите не отиват при потребителите. Мисля, че всички сме съгласни. Това бяха нещата, за които говореше господин Де Йонг, според мен, за гаранциите. Честно казано, госпожо председател, изненадан съм, че сега в 2018 година комисията и е, включила много различни неща в директивата в сравнение с препоръките към съвета от 2013 е, година. Става дума за упростяване на процедурите, така че е, да се върнем преди проблема на Volkswagen през 2013 година комисията направи препоръка. Сега не е ясно защо комисията не е привлякла вниманието към тези препоръки по а, по членовете на документа са необходими, е необходимо квалифицирано мнозинство. Няма да е просто. Имаме идеи, финансиране на трети страни, член 7 също така трябва да бъде много ясно регламентиран, за да няма неоправдано финансиране. Ние не искаме също така да се изплащат щети, които не са насочени към потребителя. Така че трябва да има връзка между щетите и компенсирането им. И ние искаме разходите да бъдат понесени от страната, която решава срещу тях за много неща, които са включени, дори не, е оценен, не са оценени последиците. Трябва да има солидна основа за оплакванията, за жалбите. Това, което е ясно за нас е, и то е и разбираемо, като се имат предвид а, близките евроизбори, но нека много ясно да оценим преди да вземем решение. Социалистите и демократите Техният представител ще дойде по-късно. За АЛДЕ имаме господин Селимович, който ще говори от името на Матис Милтенбърг. Благодаря, госпожо председател. Матис не може да присъства. Помоли ме да каже няколко думи от негово име. Искам да благодаря на докладчика за работата му по това досие, както беше споменато. Господин Де Йонг вече говори за много важни неща в проектостановището. становището. Последната дискусия споменах няколко неща, няколко проблеми, които са отразени в изменението, които внесох. Първо искам да кажа, че Директивата е насочена към минимална хармонизация и трябва да бъде допълнителна към съществуващите механизми. Квалифицираните субекти са напълно квалифицирани. Това трябва да бъде един критерий по член 4. Трето, искам да посоча, че декларативните решения, които се описват в член 6, могат да се използват само в изключителни ситуации. Трябва да гарантираме това да не стане закона. И а, Последно, необходима е добра координация, макар че член 16 споменава представителните действия, по-добра координация необходима на равнище на Европейския съюз за решаването на колективни спорове. Благодаря ви. Матиес очаква по-нататъчно сътрудничество от зелените. Госпожа Реда, благодаря госпожа председател, благодаря на докладчика за чудесната работа по това досие. Изключително важно е потребителите и другите групи, които които неблагоприятно повлияни от скандали като Дизелгейт, да имат възможност да участват в колективни искови. Защото като разгледаме казуси като Дизелгейт, собствениците на коли бяха неблагоприятно повлияни. Ние направихме някои изменения за да направим а, този анекс отворен и да се избегнат отрицателните ефекти върху обществеността като например здравословните ефекти. Трябва да кажа също така, че не разбирам напълно защо винаги се сравняваме с Съединените щати там ситуацията е изключително различна в сравнение с това, което прилага комисията, особено като се има предвид, че имаме добре функциониращи положителни примери в Европейския съюз. И по тази причина съм съгласен с това, което казаха от Алде, че ние трябва да се стремим към максимална хармонизация, за да знаем какво е равнището на хармонизация в съществуващите модели. Може да се окаже, че е изключително трудно да се достигнем до всички засегнати потребители на практика и да ги мотивираме във връзка с квалифицираните предприятия, ние говорим за нестопански е, субекти, но трябва да сме сигурни, че дефиницията на квалифицирани субекти не е твърде тясна и да не се намали е, защитата на потребителите, която вече съществува в държавите членки. Може би трябва да се същ създаде една група ад-хок за защита на потребителите. Това по принцип би трябвало да бъде възможно. Очаквам работата по това досие и да имаме, да, за да можем да използваме достатъчно време, за да може да бъдем готови с становище и да можем да го обсъдим на някои от следващите ни заседания. Благодаря. Благодаря. Виржини Розия. Благодаря, госпожо председател. Предложението на комисията очаквахме доста дълго време и също така това беше отразено в ситуацията, свързана с правата на гражданите. Ролята на комисията беше разумна, предпазлива, същевременно дава известна гъвкавост в приложението в различните страни членки. Аз мисля, че Споделям ентусиазма на, на докладчика и на други колеги. Ние сме малко разтревожени в измененията, които включихме по въпроса за хармонизацията на първо място, мисля, че е много важно да се уточни, че става дума за една директива с минимална хармонизация и аз подкрепям всъщност и измененията, които бяха включени. За приложното поле мисля, че е важно да, то да бъде достатъчно дълго. Не споделям грижите, загрижеността на някои колеги, както каза А, предложих едно изменение, което визира този анекс във връзка с разбирането на текста. Защитата на потребителите трябва да бъдат защитени като пътници, ЖП пътници, аз съм малко скептична, както някои от изказалите се преди мен, трябва да се приложи специален режим за приложното поле мисля, че предложението на комисията е достатъчно балансирано. Има една тема, която е спорна. Това е въпросът за финансирането на, от трети страни. А, всички трябва да поддържат максимална прозрачност по отношение на финансирането във връзка за представителните мерки съм съгласна с председателя, че не е необходимо да се чака окончателното решение за практиката, която се отнася за нашите действия, за да започнем с представителните действия. Мисля, че е важна бързината. И също така измененията, които бяха включени, би трябвало да премахнат възможността а, да има декларативни решения. Намирам, че трябва да се върнем към същността на текста, която трябва наистина да защити колективните права на потребителите във връзка с сложните дела, може да се въведе едно правило в директивата. Аз мисля, че трябва да се премахне възможността за една юрисдикция да издава декларативно становище. Подкрепям докладчика в това становище. Продължавам да подкрепям проекто директивата. Сега Съгласна съм с колегите е, за е, възможността да се компенсират потребителите за щетите. Мисля, че това би било валидно да се използва един фонд за защита на потребителите, за да може да се този аспект трябва да се разгледа по-внимателно. Също така трябва много коректно да информираме потребителите за възможностите и също така да се обърне внимание на вътрешното съдържание на текста и още веднъж искам да поздравя докладчика за извършената работа и очаквам по-нататъчно сътрудничество. Благодаря. От името на Европейската комисия имаме госпожа Родригес. Благодаря. Благодаря на докладчика, докладчика докладчиците в Сянка за конструктивните коментари, които отчетоха измененията. Първо исках да разсея някои от страховете, изразени тук за възможната злоупотреба с система. Ние не внасяме практиката на щатите, използваме механизма, за това, което вече съществува в държавите членки за колективно решаване на спорове, редица гаранции, по-специално факт, факта, че действията трябва да бъдат обект на, на, на, на квалифицирани разпоредби, например, неприлагането на принципа загубилия плаща. Това не е наш принцип. Ние ще ограничим това. Искам тук да говорят по въпроса за това, което каза господин Шваб, защо не включваме всички критерии на препоръката. Това е свързано с инструмента, който използваме. Препоръката въвежда някои условия за механизма. Комисията не искаше да се намесва в процедурни правила и закони повече отколкото е необходимо. Но а, това е един принцип, който се използва в голямото мнозинство на държавите членки, например изплащането на щети ние казваме в преамбила на директивата, че не може това да се включи в разпоредбите. Не искам да участвам в обсъждане и да обсъждам обсъжданията в колегията, в комисията. Отбелязахме, загрижеността на много хора относно критериите за квалифицираните е, стопански субекти. Тази дискусия се проведе и в съвета. Готови сме да обмислим прилагането на тези критерии, особено във връзка с, с прозрачността на финансирането opt-in, opt-out. Именно по тази причина нашето предложение искахме да остане неутрално. В различните държави има различни принципи, един и други е, съчетания от двете. Ние искахме предложението да бъде решено в тази сфера, за да може да се остави възможността на държавите членки да решават дела за малки суми тук не става дума да се лишат потребителите от това, на което те имат право. В някои случаи трябва да поясним, може да има диспропорция, защото може доста трудно да се прецени какво се дължи на всеки от потребителите. Във връзка с, с обхвата, с приложното поле на предложението, ние се водихме по принципа не само да разгледаме съществените потребителски права, но и на различните инструменти, които са е, които предвиждат е, отношения между бизнес и потребителите, като например информационните права. Това беше нашия принцип. Може да разгледаме разширяването на приложното поле, но е важно да се поддържа този принцип особено за инструменти, които дават конкретни права на потребителите. По правата на пътниците, те са включени в приложеното поле, особено въздушния и железопътния, железопътния транспорт. Това е важно да се провери дали Сегашните механизми са обмислени за, с оглед на индивидуалната защита на потребителите, за да може да се защитят интересите на потребителите. С този, и ако това стане, този колективен механизъм ще бъде ли необходим? Това трябва да разгледаме. Идеята е да се запази съществуването. Минимална хармонизация виждам в различните писмени изменения това. Това е един инструмент на минималната хармонизация, в смисъл, че искаме да позволим на държавите членки да поддържат и други механизми за защита на потребителите, които съществуват е, и те да станат по-гъвкави и по-защитаващи потребителите. Това, което е важно на равнището на Европейския съюз в резултат на приемането на тази директива да имаме един механизъм, който да може да бъде прият и приложен във всички държави членки. Ще спра тук, госпожо председател, но само ще кажа, че ние в комисията сме на разположение да работим с, с парламента, за да обясним, да изясним тези проблеми, които са включени в изменението. Благодаря за ангажираността на вашата комисия за графика. Аз знам, че има определена загриженост. Разбира се, трябва да си дадем време, за да станат нещата както трябва и комисията много иска този текст да бъде прият преди евроизборите, затова ще работи много активно в тази сфера. Благодаря преди да дам обратно думата на докладчика, давам думата на госпожа Бозан. Благодаря, госпожо председател този много важен механизъм трябва да бъде урегулиран то по много внимателен начин, защото само 9 от 28 държави членки разполагат с подобен механизъм. Тук не трябва да става дума само за колективна защита на гражданите, но също трябва да включва малки, средни предприятия и индивидуални е, лица. В светлината на проблемите и делата с Ryanair трябва да се включат правата на пътниците, здравните проблеми, така нататък. Не, не трябва да се разглеждат само финансовите щети, а и други види. Трябва да има възможност за колективни искове, но и за индивидуални искове. Що се отнася до а, колективните субекти, те трябва да могат да бъдат, да имат възможност да, разгръщ, да разгърнат наистина потенциала си за постигане на целите. Необходимо е също така да има и механизъм за обмен на най-добрите практики между държавите членки. А сега Денис, извинявайте. и. Денис ми дава възможност да се изкажа втори път, защото изслушах казаното от госпожа Родригес. Наистина става дума за много сложен проблем, но в крайна сметка, ако нямаме решение, защо се опитваме въобще да направиме е, крачка напред? От гледна точка на комисията, е, просто е, ком, ком, комисията не, прер, не преразглежда, не а, е, преработва тази а, е, препоръка в светлината на измененията, предложени от колегите в такъв случай няма да можем да приемем документа в сроковете, в които бихме искали. Не знам защо никой не иска да се вгледа в е, подробности, в рисковете. Защото това не е свързано само с това предложение. Ако постигнем някаква минимална а, минимално хармонизиране, няма да можем да се отървем от, а, от а, всички възможности, които ще се предоставят на държавите членки. Нещо като е, шопинг на най-добрите условия в Малта или... Тоест, ако националните системи се обединат в е, едни правила на минимална хармонизация, просто няма да можем да окланеме, да очертаем рамката и нещата ще бъдат неуправляеми. Така че бих е, предложил на колегите да се вгледат много внимателно в рисковете и опасностите. Ако това, това, е, това е, също така ще даде възможност на компаниите, които се противопоставят на подобни правила, да злепоставят, прилагайки ги колегите, които са гласували за. Да, важно е казаното от Андрея. Казаното от комисията може да ни помогне наистина да запълним известни празноти и да поставим и въведеме предпазните мерки трябва наистина да обсъждаме, да обсъдиме правилата за минимално хармонизиране, но това не означава, че директивата просто ще а, даде възможност за премахване на сега съществуващите правила. Затова не, Наистина трябва отблизо да следиме и сроковете, но смятам, че това е проблем, който може да бъде обсъден с координаторите в а, а, Юри би трябвало да се проведе един много съществен дебат и да не, да не бързаме прекалено много, да не избързваме, защото а, нещата, проблемите са много чувствителни и наистина да навлезем в същността на проблемите, като имаме достатъчно време за това. На 21 ноември а, ще са готови компромисните изменения, гласуването на 22. Сега приложение на трансграничната директива за здравеопазване. Госпожа Грапини е нашия докладчик. Благодаря, госпожо председател. В качеството си на докладчик проведах заседание с докладчиците в Сянка вчера. Целта е да хармонизираме някакси измененията и да постигнем компромисни а, е, изменения. А, е, всички докладчици в сянка бяха единодушни. Директивата е влезла в сила преди 5 години, но не се прилага а, е, целесообразно или просто не е постигнала целите си. Не е възможно да а, оцениме резултатите от приложението. 22 страни членки не, не прилагат все още директивата, а останалите считат, че резултатите са незадоволителни. В, так, в такъв случай трябва да помислиме какво можем да направим. Нашата цел е постигане на качествено здравеопазване за гражданите. Целта не е постигната. До, до, до сега постигнахме компромис по 7 основни изменения, т.е. получихме, постигнахме 7 компромиса и ще продължиме работата. Важното е, че като цяло вижданията ни съвпадат относно същността на проблема. Необходимо е да се създаде практически функционираща система – съществуват национални информационни центрове, но гражданите не знаят за тях и съответно не, не се отнасят към тях за информация. Трябва да се намери начин гражданите да бъдат информирани за съществуването на тези национални информативни, информационни центрове. От друга страна, гражданите, пациентите не познават, не знаят как какви са техните права. Това трябва по някакъв начин да се разгласи. Да Необходимо е, необходимо е пациентите, болните е, да бъдат информирани за цялостните административни процедури, формулярите, които трябва да се попълнат, какви са сроковете за възстановяване на средствата на е, платени от пациентите и така нататък. Е, нашата задача е, е да, да, да излеземе с становища, тъй като водещата комисия е друга, но при всички случаи е, ние се позоваваме на не съответствията и не постигането на резултати е, на терена в отделните държави членки. Ще продължиме работата с, с докладчиците в Сянка по е, проблемите, които все още не са решени. Постигнахме съгласие относно е, събирането и обработването на данни. Но бихме искали нашите изменения наистина да станат достояние на водещата комисия, която да ги вземе предвид при изработване на предложението си. Нашите граждани е, искат качествени здравни услуги, които да могат да бъдат предоставени трансгранично за всички навсякъде в Европейския съюз. Благодаря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 председател. Ще бъда много кратък. Съгласен съм с казаното от нашата докладчица и трудно бих могъл да добавя нещо. Но Струва ми се, че е, резултатите или заключ... заключенията биха могли да бъдат много по-убедителни, ако имаме опит и информация за начина по който директивата се прилага в държавите членки. Т.е. тя първо би трябвало да се прилага преди да можем да обсъждаме последиците казахте, че гражданите трябва да разполагат с необходимата информация. Права сте. В никакъв случай не трябва да подценяваме информацията, защото в момента, в ерата на, на интернет, всеки може да получава най-раз, най-разнообразна е, информация от всякъде. Всеки може да получава информация, както казах, така че тази информация трябва да бъде е, упростена, ясна, но и точна, за да може всеки един да, да се запознае с е, правата си. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на госпожа Грапини за отличната работа. Да, наистина държавите членки закъсняха с транспонирането на директивата, свързана с здравните услуги и трансграничните дразни услуги. Необходимо е наистина да се предостави информация относно възможностите за трансгранични услуги. Но знаете ли, дори човек, човек може да, да бъде много учен и да има много дипломи, пак да не разбере информацията, която се предоставя. Така че всички държави, всички държ... докладчици в Сянка сме съгласни с това, че основният проблем е закъснението с транспонирането. 14 държави членки не прилагат критериите за лекуване в разрешенията за лекувано в чужбина. Тези критерии абсолютно не са ясни за пациентите, така че е, те не знаят дали ще е, им бъдат възвърнати средствата, изхарчени за лечение в друга страна. също така има трудни неща за разбиране. Някои страни е, възстановяват средствата за консултиране на, специализира, на специалисти, специализирани лекари, други не. Така че трябва непременно комисията да упражни натиска над е, държавите членки за транспониране на тази директива, за да могат пациентите да имат възможност за избор. Благодаря на госпожа Графини за отличната работа. Мисля, че няма да имаме никакъв проблем за постигане на консенсус по измененията и за окончателния текст. Госпожа Грапини, искате ли да каже няколко думи в заключение? Бих искала само да благодаря на колегите. Виждам, че комисията е тук. За това бих искала да се обърна към комисията и да, да я да, да, да настоя за това комисията да работи с държавите членки за упростяване на процедурите по разрешенията и други. Не, не, не, не, не може да, се, да трябва да се попълват хиляди формуляри е, в е, ерата на цифровизацията. Дори човек с е, много дипломи не може да се оправи в е, е, сложните процедури. Не трябва да губиме време, трябва да се упражни натиск над националните власти, на държавите членки, да се настоява за информираност на пациентите, за съкрещаване на срокове, за да се направи всичко възможно за да не се ускъпяват а, самите процедури и всеки да има възможност да потърси е, лече, здравна услуга в друга страна. Благодаря. През ноември ще продължим. А сега проект от доклад за проекто директивата за борба с закъсняванията при плащанията. Лара Коми. Е, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички останали колеги, с които работихме изключително конструктивно. Веднага ще премина към същината. Директивата е от 2011 година. Номерът е 2011-7. Тя предписва 30-дневен срок за извършване на плащанията, както в частни сделки, така и по сделки с държавната администрация. Целта е да се избегне увреждането на кредиторите. В различните държави членки, обаче директивата е въведена и се прилага неравномерно. В Италия, например, средна, средният срок е, е 104 дни за извършване на плащането. Средното за Съюза е 47 дни. Това е много важно за доставчиците, особено ако те са малки или средни предприятия. Значи хората си свършват работата, а дълго чакат парите си. Те работят тогава, когато са били поканени да работят, а след това не, извърш... не се извършва плащане към тях. Следователно налага се да преразглеждаме тази директива сега, защото вече е отминала финансовата криза и ние сме наясно с нейните последици. Ще се спра на е, четири основни въпроса. Първо, Трябва да има задължително един стриктен срок, в който да се извършват плащанията. Като не се допуска неговото удължаване, ако дружеството е голямо или малко. Не трябва да се създава дискриминация на пазара. Също така трябва да се помисли за формите на престация. В Италия, в Испания, например, ако едно държавно дружество не плати своевременно, се намесва държавата и тя изпълнява задължението. Това е добър инструмент, но такива механизми трябва да бъдат задължителни. Трето, трябва да има по-солидни механизми за контрол в държавите членки, включително и механизми, при които да се предвижда някакво публично порицаване на неизправните. Да се знае кой добре се справя, кой изпълнява задълженията си, кой не го прави. Обикновено, ако се направи черен списък, това е много ефективно средство. Когато попадне един платец в черния списък, никой няма да иска да сключва сделки с него. И е, на пос... не на последно място, е, бързината на плащането искам да засегна. Колкото по-бързо се извърши плащането, толкова по-добре. Економиката така функционира много по-гладко. Има страни като Италия, срещу които е започнато производство за неспазване на общностното право. Е, за тези закъснели, просрочени плащания. Е, а всъщност ние би трябвало да е, бъдем пример. Трябва да бъдем пример, да се оказваме един от най-лошите модели за подражание навсякъде в Съюза. Аз е, съм готова да обсъдя всички ваши идеи. Има огромни разлики в актуалното положение в държавите членки. Искам да кажа, че не винаги е възможно да се осигури на доставчиците паричния поток, който им е необходим за да продължат работа. 17 октомври е срокът за изменения. Моля да ми кажете дали можем да се справим с този срок. Между 21 и 22 ноември ще се обсъжда измененията в комисията. Може би ще има през декември възможност да гласуваме в ИМКО, а след това да гласуваме доклада на пленарно заседание през януари. Мисля, че е важно да работим експедитивно, защото това ще ползва доставчиците, ще ползват малките и средните предприятия. Ние нямаме никакво намерение да вредим на когото и да било или да допускаме нанасенето на такива вреди. Е, ще продем поредица от срещи с докладчиците в Сянка, за да разгърнем този диалог. Искам да благодаря на комисията. Госпожа Грапини е докладчик Сянка от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Лара Напълно съм съгласна с казаното от нея. Аз в моята страна съм била министър за малките и средни предприятия, когато приехме директивата. Но, за съжаление, и при тази директива не сме са умели да гарантираме постигането на грандиозни резултати. Значи, ако не се плати в 30-дневен срок или по изключение, което също е предвидено в директивата в 60-дневен срок, това засяга цялата верига от предприятия, които зависят от плащането. И този въпрос има не само юридическа, но и морална, етична страна. Големите дружества на пръв поглед спазват правилата, но те използват по-малки дружества, голям брой по-малки дружества като подизпълнители. И понякога плащат едва 6 месеца след извършването на работата или на доставката. Това означава е, каскаден ефект за всички останали по веригата. Тъй, че измененията на тази директива трябва да е, подкрепим инициативата. Аз съм заместник-председател на интергрупата за малките и средните предприятия. Последният ни дебат с представители на малките и средни предприятия беше на 21 септември. Всички се оплакват от едно и също. Казват, по директивата не се предвижда много гъвкавост. 30 дни е срокът, обаче можете да удължите този срок до 60 дни, а някой път да го проточите и след 60 дни. Мисля, че тук се нуждаем от малко по-стриктни правила. Комисията е направила анализ. 50% от дружествата не плащат неустойките, които дължат за такива просрочени плащани. Защото неустойките се търсят по съдебен ред, а това означава големи разходи. В някои години, докато си съберете парите по този ред, могат да минат 2-3 години и междувременно да банкротирате. Значи, в нашето законодателство трябва ясно да откроим ролята на държавата. Тя е тази, която трябва да гарантира, защото нашите директиви да бъдат въведени така, повече да се вписват добре в местните условия. Има големи неясноти в директивата, които докладчикът ще се постарае да отстрани. И е, е необходимо да направим така, че да съкратим срока за плащане, както и каскадния ефект, който проистича от просроченото плащане. за да могат да продължат да работят дружествата, чието плащания са забавени, те започват да вземат банкови кредити. И в такъв случай един ефективен механизъм би било да накарате онзи платец, който е просрочил плащането, да поеме лихвата към банката. Защото тази санкция не би могла да бъде поемана от потърпевши. Както вече казах, директивата и националните законодателства, в които тя е въведена, според общата преценка, не са постигнали своя резултат. Много голям брой малки и средни предприятия е, са изпаднали в несъстоятелно следствие на просрочени плащания. Благодаря, господин Сурик. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласен с много от елементите, включени в проекта на доклад. Ще допълня само няколко елемента от своя страна. Първо, радвам се, че докладчикът не е възприела подхода една мяра за всички. Има отрасли, в които е достатъчен и по-кратък срок за извършване на плащанията. В други отрасли обаче е необходим по-дълъг срок. Аз а, а, искам да коментирам специално 21 точка. Казва се, че от един единен подход биха били създадени 6,5 милиона работни места. Не знам кой е измислил тази цифра. Целта на нашите усилия трябва да бъде да ускорим извършването на разплащане. Не бива да поставяме под допълнителен натиск платците. Не знам откъде е дошла тази цифра 6,5 милиона работни места, които зависят от а, срочното извършване на плащанията. По отношение на осведомителните кампании, те биха били полезни. Идеята наистина е добра. Ако дружествата и физическите лица искат информация, според мен тя може да се намери. Мисля, че дружествата, предприятията и държавните органи Они да... трябва да дават пример в спазването на нормативните изисквания за плащане, когато получават стоки и услуги. И това може да допринесе за ускоряване на темпото при плащането. Трябва да ви кажа, че все по-строги стават правилата за юридически, за физическите лица. Погрешно е такива строги правила да не се прилагат за държавните органи господин Селимович. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на госпожа Коми за усиления и труд върху този отличен доклад. Мисля, че той е добра отправна точка за дискусията ни. Както се посочва самия доклад, два са основните фактори за просрочване. Бизнес културата днес и е, различната мощ, която имат отделните брънки на веригата. Почти две трети от е, дружествата е, знаят за правата си при просрочване, но 70% е, все още се натъкват на проблеми. Трябва да се опитаме да противостоим на този феномен. Пример са някои държави членки, които са се справили с него много по-успешно от други. Значи трябва да се види тези държави членки какво правят и какво не се прави от останалите. Ако сравним най-успелите държави Дания, Швеция, Финландия с държавите, където просрочията са ем, много по-чести, ще ви, си, видим, ще откроим един стереотип. Трябва да има фиксирани срокове и срокът от 30 дни трябва да е основно правило в сделките както между предприятия, така и между предприятия и потребители. Това е една възможност, разбира се, но тази възможност не скрепена с санкции няма да доведе до никъде. Както казва докладчикът, автоматично начисляваната лихва е от основно значение. Е, когато предприятията трябва да търсят лихва или неустойка, това не функционира добре. Доставчиците е, знаят, че ако си търсят лихвата, е, те могат в бъдеще да изгубят поръчките от този клиент – Значи мога толкова много да ядосам е, клиента си, е, че е, той следващата поръчка да я даде на друго предприятие. Следователно трябва да се мисли за автоматично начисляване на лихва. И най-сетне искам да подкрепя предложението на госпожа Коми за опростен ред за събиране на вземанията. Съдебният ред е прекалено дълъг, той е синоним на скъпотия. Е, мисля, че изменения за преодоляване на този протяжен съдебен ред е, са задължителни. Благодаря. Е, Господин Де Йонг. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря сърдечно на докладчика. Всички сме съгласни, че става дума за много важен въпрос, особено за малките и средните предприятия. Вие споменахте колко много малки и средни предприятия са излезли от играта, поради това, че не им се плаща срок. Мисля, че колкото повече е, се доближаваме до края на работата е, по доклада, е, толкова повече се радвам. В началото си казваха, ами един подход за всички е, не е удачен. Е, има отрасли, където има сезонна заетост, е, като да кажем селското стопанство и не би трябвало да се подхожда еднообразно. Разбирам, че ако правилно съм разбрал, всъщност е, не трябва е, да се възприемат различни правила за различните отрасли. Е, и аз споделям това. Значи 30, респективно 60 дни трябва да е общото правило. Неприемливо е, ако самото правителство чрез своите органи дава лош примера. когато става дума за плащания между предприятия, Всъщност, когато забавяте плащането, платецът се ползва с неоснователно придобит доход. Знае, че има и други механизми за коригиране на това поведение. На мене ми се иска да се отклоним от е, да се отклоним от е, съдебния ред, е, да се ориентираме към медиация, към участие на търговските камери в решаване на споровете и след това към края да предвидим санкции. Мисля, че намеренията на докладчика изцяло трябва да бъдат подкрепени, обаче моите изменения ще бъдат свързани с тази поредност, която очертах. Благодаря. Um, Господин Агню. Благодаря, госпожо председател. Не знам дали знае докладчикът, е, но не отдавна в Комисията по земеделие говорихме за един доклад за нелоялната търговска практика. И там имаше доста сериозен разговор. Вие третирате един конкретен проблем просрочените плащания. Е, значи, истинската трудност това тук се съсредоточава в е, отмъщението. Значи, за закъснява някой е, с, с плащането и тогава е, може да се съберат парите по друг начин. Да кажем, иска се авансово плащане. Или пък се организира промоция, за която е, доставчикът, е, т.е. платецът предварително трябва да плати. Или пък може да се каже, е, стоката ви е нетрайна. Ако не можем да я продадем до изтичане на срока и на годност, е, вие ще трябва да си я вземете, обаче ние ще ви фактурираме пълната и цена на дребно, това, което бихме спечели, ако я бяхме продали на потребителите. Или а, е, може да се каже, а, ако не платите на време и стоката остане при нас, ние ще ви съберем найем за това, че тя е в нашия склад. Значи има много начини да се извиват ръце, когато единият субект е голяма, мощна организация, а другият е малко или средно предприятие. Един пример. Един а, мой приятел продава трактори и други тежки машини. Той обикаля различните европейски страни като провежда сесии с потенциални купувачи. Той не ми е, е дал разрешение да навлизам в детайли и за това ще се огранича а, е, до следното. В една страна много се пазарят, обаче му плащат в 30-дневния срок. И той си получава парите. Отива в друга страна и казва – няма да обучавам вашите хора как да продават моите машини, ако не ми платите за миналата доставка, която е от преди 120 дни. И седи там с компютъра си, като гледа как веднага му се нарежда плащането. Това са две различни страни. Един от другите колеги говори и за това, че се различават страните. Да, така е. Културите им са много различни. Един мой избирател доставя оборудване за осветление. Значи продал на купувач в Румъния, който веднага препродал и не плаща. Моят избирател трябваше да продава на пет различни транша. И докато за първия транш не се плати, той не изпраща следващия транш от стоки. Проблемите се появиха при последния транш и той започна да чака. Накрая румънския му купувач просто не плати. И опитвайки се да сезира съдилищата в Румъния, моят избирател се натъква на редица примери на корупция. Фактически клиентът му подкупва служителите, така че никога не се стига до съдебно заседание. Следователно проблемите са много. Много усилия са необходими за решаването им. Желая ви успех, но няма да е лесно. Благодаря и докладчика за няколко последни думи. Благодаря, госпожо председател. Не очаквах това тук да е разходка на слънце. Благодаря на колегите за извънредно ценните интересни коментари. Вижте, така нареч... Е, отчитането на различни фактори естествено е значимо. Също така е много важно да се знае какво може банковата система да направи за малките и средните предприятия. Аз изслушах всичките цифри. Някой а, възразяваше срещу тези 6,5 милиона работни места. Ами това са цифри, които ми подадоха службите на комисията и те съставляват последна информация. Можем да помолим комисията да ни каже повече подробности. Откъде е дошла тази цифра? Мисля, че трябва, както казах, да бъдем в състояние да приключим работата и да приемем доклада до януари. Графикът е на лице. Сега, при процедурите за нарушение се стига до двоен разход за гражданите и за предприятията. Ако има съдебни производства, гражданинът плаща веднъж и след това плаща още веднъж за процедурата. И фактически той е двойно обременен. За това с санкциите трябва да внимаваме. Санкциите са едно нещо, обаче системата, чрез която те се прилагат, е нещо друго. Надявам се да постигнем бърз напредък в работата върху измененията и очаквам по-нататъчните дискусии. Благодаря, госпожо председател. Вие вече съобщихте датите. Срок за измененията 17 октомври разискване на измененията на заседанието през ноември и гласуване в комисията, надяваме се, на заседанието на 6 декември. С това приключваме работата по тази точка и преминаваме към следващата точка. Изменения по досието за по-добро прилагане и усъвременяване на правилата за защита на потребителите в Европейския съюз. Има думата докладчикът. Много благодаря, госпожо председател. Може би сте имали възможност да погледнете измененията. Едва в края на миналата седмица получихме преведените изменения и всъщност ние разширяваме Имахме 430 изменения общо. Аз предложих около 700, около 70. Има много сфери, в които тези изменения са доста сходни или еднопосочни. Аз се надявам, че може би ще бъде малко по-лесно да се постигне споразумение по тях. Няма да се впускам в подробности в повечето изменения. Аз искам да чуя и становището на колегите. Добре е, че общо има всеобщо съгласие по а, с споразумението и по основното положение, че не може да се вреди на правата на потребителите. Имаше много сигнали за нарушено доверие от страна на потребителите. По въпроса за наказанията имаше редица изменения, които са доста широки и разнопосочни и надявам се, че ще можем да ги обединим по а, въпроса за продаването от врата на врата, може би ще можем тук да въведем някакво интегриране, също така черния списък с лоши търговски практики, също така предложените изменения и допълнения към черния списък също така бяха обсъждани, но трябва да бъдат допълнително обсъдени с, с правните служби, за да не създадем нежелани последици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 един продукт с същите съставки, но с различен вкус. Задълженията също така за прозрачност са много важни. Тук трябва да има известни пояснения на текста на комисията. Аз обаче не бих искал много да размътваме водата. В... Имаме серия от заседания, които сме планирали комуникирали с докладчиците в Сянка. Е, е, искам да кажа, че има някои е, сигнали, че съветът не действа достатъчно бързо. Искам да им препоръчам да побързат. Не искаме да се справим до края на мандата няма смисъл, няма да е добре, ако съвета се бави и ни пречи. Благодаря. Паскал е е, е първия докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че текста на Долтън е много важен, най-вече за потребителите. Аз съм внесъл изменения по него разделени в четири глави. Ще кажа нещо съвсем накратко за всяка от тях. Ще кажа защо а, са въведени. Първата част се отнася за наказанията за нарушение на права на потребителите. Не трябва да измисляме нови правни инструменти, може да използваме съществуващите по член 64 може да се включи много голям брой казуси за, за, за упростяване трябва да използваме този текст и не трябва да преоткриваме отново процедурата. Комисията по тази тема е а, внесла разпоредби, които ограничават продажбата от врата на врата. Ние трябва да се възползваме от това по простата причина, че точка 25 на черния списък на продажба по домовете е доста агресивна по отношение на тази процедура комисията не обяснява защо трябва да предприемем такава мярка. именно за това ние бихме заличили тази разпоредба, която е добавена от комисията, защото този въпрос се урежда другаде. Третата глава отделни индивидуални а, казуси с права на потребителите, също така се занимава с гаранции. Аз работя по този въпрос заедно с прекратяването на а, договора може да се разгледат също така и възможности за намаляване на цената, защото понякога прекратяването на договора не е решение. А и въпросът е и емоционален. И аз мисля, че може да работим по този въпрос. Зная, че за много колеги в парламента това е много е емоционален въпрос и общо взето чувствата се разгарят и трябва да се намери един разумен начин да решим този въпрос и да проверим какво потенциално може да се използва и трябва също така да одобрим а, а, например, практиката дали имат двойно качество, когато продукти с еднакъв състав се продават, като, с различен състав се продават като еднакви на потребителите. Е, не е, се предприемат достатъчно действия от комисията. Дефиницията е доста доста обтекаема, дава възможност за различни тълкования и а, ако хората биват наказвани, ако са направили или нещо наредно или не са направили нещо. Когато говорим за дефиниции, понятието терминът а, кач, продукти с, с двойно качество трябва да бъде включен в цикъла тестове за хармонизирането. Трябва да имаме същата дефиниция а, това не е общо положение, това трябва да бъде включено. Всеки, всеки случай в хармонизираната процедура трябва да бъде проверен. Ние трябва да разглеждаме отделните случаи, да се реши дали да се вземе да се вземе, да се предприеме действия. Следващия пункт е по-голямата прозрачност, платформите за продажба на стоки или чрез, по, по собствено име или чрез трета страна, как можем да подобрим доверието на потребителите. Комисията задава основните параметри и на последното заседание на комисията колегата каза, че не искаме множество, голяма допълнителна информация да бъде предоставена на потребителя, която да го обърква. Алгоритъма на цената не би трябвало да излиза в платформата ако ги накараме те да открият, да, да разкрият алгоритъма, това би било деструктивно за тях. Мисля, че това, което а, предлага комисията е добро. И на последно място, критериите, които водят до а, становища от бивши потребители. Многократно говорим, че има прегледи от потребителите за засегнатите продукти. Трябва да се увеличи доверието в платформите и потребителите трябва да знаят, че могат да преценят дали а, този, който е направил оценката, е истински потребител, който наистина е направил дадена покупка. Така че тези оценки и мнения да не бъдат фалшиво положителни за заблуда на потребителите. И накрая най-ясното право, което има потребителя. Ако си купя нещо онлайн, мога да го върна след 14 дни. Не трябва да се разводнява това право, тъй като това е най-простото право, което има потребителят. И аз наистина мисля, че би трябвало да го запазим. Внесъл съм 35 изменения и се надявам, че ще можем да постигнем съгласие на основата на компромиси Предполагам, че ще се приеме общ подход от е, парламент, от съвета, извинете, и е, се надявам, че те ще имат енергията да приключат преди изборите, защото това ще бъде добро за потребителите. Благодаря за социалистите. Е, госпожа Хеленова, на място колегата Гебхард. Благодаря. А, Евлин Гебхарт не може да присъства на днешното заседание на комисията. Тя се извинява и ви благодари за разбирането. Госпожа Гебхарт би искала да даде следните пояснения за нейните изменения за правата на оттегляне. Госпожа Гебхард, подобно на докладчика, говори за това много известно право на потребителите. Тя иска да изрази неодобрението си на комисията за недостатъчните данни, за платформата за прозрачност. Госпожа Гебхарт оценява усилията на комисията да, пред, да постигне повече повече прозрачност като вниманието се насочва в транзакциите между бизнес и потребителите. Оценява се работата на работната група, онлайн посредниците и платформата. Особено важно е въвеждането на, разпод, на разпоредбата за обратна връзка за прилагането на механизмите е, за оценка на е, мненията. Госпожа Гебхард смята, че изискванията за прозрачност е, трябва да се разширят, също така, за да включат и други платформи, защото държавите членки, например Франция, искат е, дефиницията на платформата да бъде по-удобна за потребителите. Госпожа Гебхард е, твърдо смята, че не е достатъчно да се предоставя само информация за основните параметри. Потребителите трябва да бъдат е, запознати за относителната важност на тези критерии, да получат достатъчна информация за това как действа системата. Госпожа Гепхард държи на изменението с нов член 6 за отговорността за въвеждане на нови условия в договорите. Във връзка с актуализирането на правилата за защита на потребителите, госпожа Гепхард оценява напредъкът, който е постигнат в директивата за защита на правата на потребителите. Тя е докладчик за групата на социалистите и демократите ако няма възможност за корекция, тези правила са безсмислени. Тя смята, че трябва да се осигури ефективността на разпоредбите на директивата. По въпроса за двойното качество на стоките, госпожа Гебхард ме помоли да предло... да представя своята позиция, когато ми дадете е, становището, но в заключение това е един неизчерпателен списък е, на измененията, включени от госпожа Гебхарт, но те са най-важните, които би трябвало да бъдат включени в компромисните изменения. В общи линии госпожа Гебхарт е е, уверена, че господин Далтон в тясно сътрудничество с всички докладчици в Сянка ще постигнат съгласие по компромисните изменения. Общата роля на целият преговорен екип е, е да се работи добре, за да може бързо да се е, започнат е, тристранните преговори. Благодаря за Алте, господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на господин Далтън за проекто доклада, който е много добра основа. В момента ние разглеждаме тези приблизително 500 изменения, които бяха внесени и които отразяват голямото значение на факта. Очаквам английския превод има някои предварителни бележки, които искам да направя. Групата АЛДЕ общо подкрепя предложението на комисията. Не сме направили драстични промени. Удовлетворени сме от разпоредбите и бихме искали до края на нашия мандат да се приключи процедура. Можем да внесем изменения някои от моите колеги също така са внесли изходни изменения. Последните пунктове по правото на отегляне. оттегляне. Много се радвам, че много колеги заличиха онова, което предлага комисията. Това е във връзка с правата на потребителите да връщат сток преди е, и компенсирането на потребителя. Ако аз използвам една машина за кафе 5-10 е, пъти, е, няма значение, че е, е, е, една машина за кафе е използвана 15 пъти, тя би трябвало да работи. Данните на комисията са достатъчни да се, вземе така, да се предприеме такава стъпка. Не искаме да изпращаме отрицателен сигнал на потребителите. Е, и да не се позволява е, интерпретиране, тълкуване какво е свръхупотреба. Задължават се веб страниците да кажат съвсем вярно дали е, мненията на положителните мнения на потребителите наистина са били верифицирани. Ние сме тук да а, защитим потребителите. Потребителя трябва да знае какво означава тези потребители. Тогава, когато аз си взема аз а, си ангажирам хотел в Страсбург, аз гледам коментарите и а, някои от тях са само очевидно фалшиви. А, но ако отиваш, например, аз за Страсбург, разбира се, знам как да ги чета, но за един съвсем непознат град не може човек да има сигурност. Да е важно да се види каква система използва веб страницата, за да провери дали становищата са правилни. Сега във връзка с отговорността на платформите. На мен много ми харесва идеята за контрол на преобладаващото внимание което беше въведено от някои колеги. Бих желала да имаме балансиран дебат за надежността на платформите, е да не се въвеждат други идеи, които да развиват темата. Ние не искаме да а, навредим на бизнеса, но времено искаме да защитим потребителите. Очаквам следващото заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Няма да взема позиция по всички е, изменения. Първо, правото на оттегляне и на, на връщане на стоката. Много от е, колегите се противопоставиха на предложението. Мисля, че това е ясен сигнал за комисията и съвета. Това е основно право на гражданина, на потребителя и то трябва да бъде запазено. Надявам се, че ще постигнем компромиси. Второ, санкциите или Измененията на различните политически групи отиват в доста различни посоки. Е, но смятам, че трябва да се предвидат е, санкции, когато има наистина строги нарушения. Но тези санкции трябва е, да бъдат резултатни, в противен случай просто са излишни такъв случай ми се струва, че просто предложението на комисията трябва да бъде подсилено. Колкото до платформите. Заедно с другите политически групи поискахме една по-ясна дефиниция, в която изискваме и повече прозрачност и по-точно определение на отговорността на платформите. Всичко това е в интерес на потребителите. Още нещо, двойното качество, dual quality. Ние сме абсолютно съгласни, че потребителите от източна Европа а, са ощетени в случая. Така че към приложение 1 трябва да има допълнения, мисля, подобно на това, което вече изискахме и моя колега от внесе изменение в този смисъл. Наистина целта е да защитиме колкото може повече нашите потребители. Госпожа Боршаш, благодаря госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика за конструктивният подход, защото нашата цел е под повече и по-защитени права на потребителите. Новите технологии водят до нови предизвикателства, пред които сме изправени. Е, за това е необходимо да се увеличи доверието на потребителите към цялостната система на услуги и за продажба на услуги и стоки. Аз внесах няколко изменения относно двойното качество на, няко, на някои продукти. Вчера е, или оня ден бе публикувано едно полско изследване, споменато от е, колегите. Смятам, че е, трябва да го прочетем всички според това проучване е, полските потребители е, получават е, продукти, които са не само по-малко качествени от немските от тези предоставени на немските потребители, но включително и количеството е по-малко. Не само в дадени продукти има палмово масло или друго, но включително и количеството е по-малко. Затова благодаря на докладчика, който е отдал необходимото внимание на този проблем. В пленарно заседание от септември бе взето решение да се внесат изменения в приложенията. Това е добра крачка напред към един по-справедлив, по-равноправен вътрешен пазар. Благодаря, господин Шлап. Позволете ми да взема думата, тъй като аз съм бил докладчик по въпроса и познавам отлично тази тема. Благодаря на докладчика и, най- и на докладчика в Сянка Паскала Римон, който извърши огромна и много качествена работа. Бих искал да се спра на следното. Продажбата по домовете или амбулантните продажби, според мен, не са достатъчно добре обхванати. Струва ми се, че не всички е, мерки са взети за защита на потребителя. Аз намирам, че минималното хармонизиране не е доброто решение в случая. Правото на отегляне или на връщане на стоки. Нашите изменения противоречат на предложението на комисията. Един от колегите каза, че не трябва да предприемаме каквото и да било, за да не се стигне до сезиране от страна на съду. Но мисля, че е, казаното от колегата Римон наистина е много важно и много правилно. Благодаря. Бих искала да благодаря на докладчика за доклада. Що се отнася до двойните продукти? Позовавам се на казаното от докладчика. който обяснява необходимостта от Докладта за продуктите с двойно качество. Е, проблема беше разгледан и по време на пленарното заседание е, в през септември, но трябва да видим каква трябва да бъде същността на, този, е, на тази директива, в каква посока трябва да бъде тя. Радвам се, че моето предложение бе подкрепено. В директивата за нелоялни практики, в нейното първо приложение, би могло да се, да се включи този проблем, т.е. Да, се, да залегнат разпоредбите, свързани с продуктите с двойно качество. Ние по принцип сме за пълната за, пълна забрана на двойното качество на дадени продукти. Струва ми се, че трябва да успеем да се обединим около една ясна дефиниция за това какво е двойно качество, какво е двойно употреба също. И да има достатъчно информация, която на разположение на потребителя и да има и контрол. Госпожа Родригес от името на комисията. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчика сянка и за измененията, които вече са внесени. Много от измененията са по посока на предложението на комисията относно правилата, повечето прозрачност и така нататък. Няколко проблеми бяха, бяха повдигнати относно двойното качество. Ние смятаме, че, че този проблем трябва да бъде разгледан в рамките на разпоредбите на директивата за нелоялните практики, но казус по казус. Защото много е, би, би било трудно предварително да се реши дали това двойно качество може да бъде подвеждащо или не така че правото на оттегляне или на връщане, знаеме, че това е най-спорното аспект на нашето предложение. Целта беше не да, да бъдат лишени а, потребителите от това право, но да има изключение в в случай, че е имало свръхупотреба на даден а, продукт. Смятаме, че по този начин ще избегнем някои проблеми, с които можем да се на които сме свидетели днес, на спорове между е, доставчика и е, потребителя и някакси навлизане в е, а, сферата на продукти втора ръка и така нататък. Колкото до 4%, които предлагаме, максимум от 4%, ние ги предлагаме за тези е, нару, нару, наруш, нарушения, е, които могат да бъдат включени в рамката на сътрудничеството между различните държави членки. Тук ще върват разпоредбите на общият правилник Що се отнася до прозрачното? Целта на, наш, на нашето предложение не е да не влеземе в обхвата на платформите или да, е, да е, предоставяме ненужна допълнителна информация на потребителите. Не просто да се определи е, отговорността така както тя е залегнала в съответната директива. Ако обаче ам, а, платформите предоставят а, а, подвеждаща информация или не поемат своите отговорности, то, то тогава ще им се търси сметка. Готови сме да продължиме да работиме по този документ заедно с съвета и а, парламента. Благодарим на комисията за активното участие. Ще, се опитаме да завършиме работата по, по време на е, австрийското председателство. В са законодателите изразиха своята загриженост относно някои проблеми, така че е, ние ще ги вземем предвид. А сега докладчика, благодаря на колегите за, за това, че е, се взеха отношение по въпроса. Наистина не трябва да бързаме много. Искам да се спра на две неща. Първо, ком, ком, комисията мисля, че си даде сметка, че е, тук е, становището относно правото на оттегляне или връщане на практика е, един от душия. А, в предложението на, на, комисията, като че ли се дава повече правомощия на доставчик, отколкото на потребителя. Колкото до санкциите, аз лично смятам, че, че, че комисията е, е, е, е права когато става, става дума за, примерно, оборота на, дадена дадена на фирма и, и се нанасят, и се на, налагат санкции за едно и също деяние в различни държави членки. А, аз имам пример на една голяма а, канадска фирма но а, е, при... но в, е, разбира се, това не, никога не трябва да става в е, ущърп на а, потребителите, защото понякога при а, комерните а, санкции ще затворят пазара на някои фирми, които биха били инак лоялни е, конкуренти. Що се отнася до, двой, до двойното качество, е, в момента знаеме, че продължават проучванията, така че не бих искал е, да предварително да излизаме с становище, но по принцип подкрепям мнението на колегите, които се изказаха по въпроса сега. Аз е, не бих бил привърженик на пълна забрана на е, двойното качество, защото в крайна сметка двойно качество може да има по най-различни причини, е, включително законодателен въпрос на вкус или на присъствие на даден продукт или стока в една страна и не в друга. Така че а, като, например, продажбата на, на английски продукти в Польша, които са точно същите, като тези, които се продават в Польша, но просто вкусът е леко по-различен и а, а, просто този, този а, продукт не можа да се продаде в Польша. Така че, например, е, а, газ, газ, газ, газирани напитки. Ако, например, решиме, че трябва да бъде един вид захара, не тръстиква захар. Просто това означава, че ще ощетим едни производители за сметка на други. Така че аз не бих а, е, бил привърженик на пълна забрана на двойното качество. Но, разбира се, е, смятам, че ще, ще, ще трябва да обясниме какво, какви точно трябва да бъдат изискванията в а, е, преамбюла но просто исках да, да спомена, че наистина трябва да, да, да внимаваме, защото последиците биха могли да бъдат да отидат много по-далеч от предвиденото, колкото до платформите също не трябва да забравяме, че публикуваните мнения дават много повече е, права и е, защитават интересите на е, потребителите. Потребителите много наистина четат различните мнения. Колегата от Алде е прав сега. Доколко, доколко бихме могли да направим проверка на истинността и така нататък. За, за, не, не, не, нещата са много различни в различните случаи. Примерно, ако става дума за някакъв туристически обект а, или а, мнение за хотел или така нататък. А, така че аз смятам като, като, като, като цяло е, е добре да има повече, повече мнения. В крайна сметка потребителите не са глупави и могат да преценят е, истами. Така че не трябва прекалено да регулираме и е, тази област. Що се отнася до отговорността, комисията се се опитва да наистина да разграничи нещата, да стане ясно дали купувате, да речем, от Амазон или от а, съвсем а, от, от а, доставчик от а, трета страна. Но ако примерно а, прехвърлиме цялата отговорност в случая на Амазон. Защо Амазон ще се обръща към малките доставчици и те ще концентрират в свои ръце целият бизнес. Така че тук също трябва да бъдем много внимателни и да има балансиран а, подход. А, така че чакаме сега позицията и на съвета за да постигнем нещо, което да бъде наистина в интерес на потребителите. Ще гласуваме този доклад на 22 ноември. А сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Разглеждане на проекто предложението от господин Лопец Артур Уайт. Eh. Благодаря, госпожо председател. Становището, което работиме, има за цел за включването на малки и средни пред, предприятия в трансграничното сътрудничество и най-вече да, да можем да включиме в цялата тази работа малки предприятия. Най- най-важното е малките и средни предприятия от малки и средни предприятия да могат да участват в цялата верига на доставки, когато не са част от даден консорциум. Фонда ще има значи, за цел да, насър, да насърчава участието на е, МПС и на предприятията, които имат е, средна капитализация. Сега има два периода. Първият период е, до 21 година и вторият период 21-27 година вна, внасяме из, из, изменения с, с цел укрепване сътрудничеството между държавите членки. Е, много е важно да се наблегне на стандартите, на оперативната съвместимост, за да може наистина в бъдеще да използваме технологиите заедно в Европейският съюз държавите членки трябва просто да се допълват, за да постигнем наистина една а, много напреднала, новативна, отбранителна промишленост. По този начин ще можем да използваме по-добре, по-целесообразно средствата на данекоплатците, ще се избегне фрагментацията и същевременно ще се разшири и укрепи технологическата иновативна база на промишлената отбрана, на промишлеността в областта на отбраната в Европа. Необходимо е да има по-добро съд е, сътрудничество между държавите членки. Знаеме, че до, до сега нямаше достатъчно резултати. Целта е да се интегрира по-добре вътрешния пазар един по-силен и преобщаващ единен пазар в сектора на отбраната ще допринесе за повишаване на ефективността, което в крайна сметка е най-важното. Затова в момента се смята, че липсата на сътрудничество между държавите членки в областта на сигурността води до загуби от порядъка на 25 до 100 е, милиарда годишно. И под, с, с, новите, с новия фонд Европа ще е, може да постигне една отбрана с авангардни и е, оперативно съвместими технологии и оборудване. Ще бъдеме готови за бъдещето. И по този начин и Съюзът ще може да играе своята международна роля. До, до, до сега обикновено е, пас поръчките и промишлен и е, от, от, отбранителната промишленост са е, нещо национално. Това води до дублиране и до прекалено ускъпяване на а, е, производството. бяха взети решения относно регламента по новата отбранителна програма, като беше е, договорена формулата 3 плюс 3. Благодаря сега господин Салимович от името на АЛТЕ. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Лопес Истори Салайт за този прекрасен проект на доклад Споделям голяма част от неговото съдържание. Е, такова бе сътрудничеството ни, е, когато работихме върху е, програмата за развитие на отбранителната промишленост. Очаквам същото сътрудничество и сега. Както знаете, отбранителният пазар е засегнат от много прояви на неефективност по различни причини. Първо, растящите разходи и цени на оборудването и мунициите, растящите разходи за научни изследвания, като това се отразява на ефективността на отбранителната индустрия. През последните години бюджетните ограничения на второ място нанесоха вреди е, в много отрасли в държавите членки, в частност в сферата на отбраната и на научните изследвания. Трето, през 2015 година в държавите членки само 16% от оборудването е набавено чрез сътрудничество. Далеч от целта ни за 35% такива доставки. Съгласен съм с доставчика, че фондът трябва да се съсредоточи върху презграничното сътрудничество и утвърждаването на резултатите от него. Също така съм съгласен, че фондът трябва да гарантира високи постижения в промишлената и отбранителната сфера и технологии. Европа изостава и е крайно време да се събудим. На второ място съгласен съм, е, че неодавна са законодателите постигнаха съгласие за програмата на, за развитие на отбранителната индустрия, поради което не трябва да започваме наново тази дискусия. Трябва да работим на основата на това, което сме съгласували. Е, да има изпълнителни правомощия. Това е компромис, който, който сме постигнали. Няма нужда да го преразглеждаме. Има обаче някои неща, по които можем да направим а, повече. Общата ми позиция е, че фонда трябва да работи за промишлеността в сферата на отбраната във всички държави членки, независимо от други показатели. Не трябва трети страни или структури е, да е, участват е, в нашите разработки, обаче ние знаем, че тук не бива да бъдем прекалено стриктни, защото понякога отбранителната индустрия в държава членка отговаря на всички изисквания за безопасност. По отношение на изключителния контрол, съгласен съм с него. На следващо място, притесняваме това, че в момента Предложението на комисията не визира стратегическо сътрудничество с стратегически партньори извън Европейския съюз, дори проектите да отговарят на изискванията на фонда. Трябва да има гъвкавост в сътрудничеството с така наречените асоциирани страни, защото след Брексит трябва да се ориентираме другаде. Норвегия, Швейцария, Исландия също са потенциални наши сътрудници на това поле. На следващо място, комисията цели да насърчи участието в общи проекти на МСП и на среднокапитализирани дружества. Да, наистина, опитът показва, че участието на МСП в такива проекти в отбранителната сфера е около 30%. Не лош показател, обаче не ми се иска тази цифра да спадне е, сега, когато създаваме нови основи на фонда. И за това искам поне 20% да са насочени в всеки проект специално за малки и средни предприятия и средно капитализирани дружества. Онези проекти, които затънат в етично неприемлива дейност, трябва да могат да бъдат прекратявани независимо от момента, до който са стигнали. Държавите членки трябва да гарантират и наличието на правила за борба с конфликта на интересите. тоест, и в комисията това трябва да бъде отразено в нейните правила, за да има участие от експерти от всички и възможно най-широк кръг държави членки. Благодаря. Очаквам работата с докладчика. Благодаря, Виджини Розиер. Благодаря на докладчика за становището и за неговите е, предложения. Е, имаме нови предизвикателства. Отбраната отново се качва на сцената с цел по-голяма сигурност. Значи нови предизвикателства и е необходимо да има повече Европа за по-добра защита на гражданите. Това е общата ни цел. Това е част от е, програмата за развитие на отбранителната индустрия в Европа, програма, която приехме преди няколко месеца. Тук трябва да се има предвид спадът на инвестициите в отбранителната сфера през последните години, да се реагира на този проблем, да се увеличи сътрудничеството, което в момента вече съществува в единия пазар. Повече ефективност е необходимо, необходимо е полезно взаимодействие, взаимна допълняемост. Трябва да се използват икомониите от мащаба в логиката на вътрешния пазар. Подкрепяме, подобно на колегата, проекта на комисията. Конкретно за проекта на становище на нашия докладчик, той добре е, прави като се опира на работата ни по предишния е, инструмент, програмата, която цитирах. Необходимо е да се повиши взаимната оперативна съвместимост. Също така важно е да се зачита пакетът е, като цяло и директива 2009-49 за отбранителния пазар също трябва да се е, има предвид. Констатирам, че комисията предвижда контрол на проектите, е, като е, се предвижда суспендиране на проекти, които в някакъв момент се отклонят от критериите, предварително зададените критерии. Трябва да се разшири обаче участието на парламента. В момента липсва парламентарен контрол в текста. Досежно участието на трети страни във връзка с защитата на стратегическите интереси. Това също е проблем свързан с европейския суверенитет. Ние трябва да го защитаваме. Благодаря. Очаквам работата с колегите по това досие. Благодаря. Господин Сулик. Európsky obranný fond môže pomôcť k vytvoreniu integrovanejšieho trhu s obranným... Благодаря. Госпожо председател, тук се стремим към по-висока степен на интеграция на пазара в отбранителната област. Изменения 2 и 10 трябва да бъдат приветствани. Европейският съюз има по-малко въоръжение от Съединените щати. Тук е, им, има какво да се направи, но е необходимо да се вземе предвид взаимната оперативна съвместимост, подобряването на спецификациите. Това е предмет на изменение 4. Също съм съгласен с изменение 5 е, поне е, две страни трябва да участват в проектите. Нека не забравяме Великобритания. Визират се страните от Европейското економическо пространство и страните от Европейската асоциация за свободна търговия. Е, Великобритания не е част от нито една от тези организации, е, а в отбранителната сфера ще е много жалко, ако не споменем Великобритания специално. Не разбирам. Как е, са стигнали авторите на проекта до 13 милиарда? Предполагам, че като магиосници са изтръскали тази цифра от ръкавите си. Трябва да направим така, че разходите от този фонд да бъдат неутрални. Ако говорим за 13 милиарда, според мен това е просто цифра, която е копирана от другаде. Не мисля, че трябва да обременяваме допълнително економически хората. Благодаря. Благодаря, колегата от ГУЕ. Господин Ширдеван, благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчика. Няма да се изненадате, ако кажа, че ние имаме фундаментални критики към проекта на комисията и към самия доклад. Това не се дължи на факта, че според нас не е необходимо да се подготвяме за конфликтите. Например, гражданите се притесняват, че конфликт може да има. Но нашата позиция винаги е била антимилитаристична – и а, е, успоредно с това наливането на пари в а, е, проекти а, е, с военна насоченост отклонява средства от а, инфраструктурата, гражданската инфраструктура, от създаването на работни места, които да задвижат економиката, да наливат данъци в, не, в а, държавните хазни и така нататък. Та, според мен. Сега ние в другите области намаляваме средствата и се ориентираме към колективно финансиране само и само за да наливаме в Европейски отбранителен фонд, който изтласква към така ъглите социалната насоченост на Европейския съюз, неговите социални проекти. Мисля, че трябва да се стараем да намалим максимално последиците от кризата. Има и проблем с законност, с правомерност. За първи път Европейският отбранителен фонд намира място в предстоящата многогодишна финансова рамка. Мисля, че е, това е незаконно по договора. Не е позволено от договора за Европейския съюз Съюзът да прави разходи за отбрана. И на мен ми се струва, че всички тези отбранителни милитаристични е, проекти са нарушение на член 41 от договора. Разбира се, докладчиката винаги говори за отбранително измерение на проектите. Така че ще имаме изменения, но подгответе се за нашата критика. Докладчиката. Благодаря на всички колеги за приноса към доклада. Само искам да спомена нещо, което е и в доклада и а, за ролята на Обединеното кралство и нашите колеги от ЕКР са много активна. Аз а, не, не съм за Брексита, не съм а, привърженик негов и много така съжалявам, че нашите колеги подкрепят, някои от нашите колеги подкрепят Обединеното кралство. Жалко. А от друга страна, Обединеното кралство е много важно, за да имаме наистина една рамка на сигурност тук в Европа, включително и за останалите 27. Така че сътрудничеството с Обединеното кралство ще бъде от огромно значение. А, така че аз а, много съжалявам, че някои ваши големи предприятия това казват, че няма никакво значение, че не искат да знаят нищо повече за Европейския съюз. Аз лично никак не споделям това мнение. А, имаме нали, отлични отношения с Исландия, с Норвегия и така нататък, но тук става дума за Обединеното кралство и това е тема, която бих искал да, да обсъда с колегите. Готов съм да, да, да, да ви чуя, да ми помогнете да по някакъв начин да включиме тази, тази тема в, цяла, в цялистния доклад, без това да, да накърни по някакъв начин суверенитета на останалите 27. Колкото до другите аспекти, виждам, че има а, подкрепа. Пред, пред, предложенията на АЛДЕ могат да бъдат включени и всичко това ще бъде взето предвид в, в, при изработването на доклада. Още веднъж благодаря на всички. Deadline. Срокът за изменения е утре на обяд. Разискването върху измененията ще бъде на заседанието ни на 5 ноември тогава ще обсъждаме и доклада. С това изчерпваме работата си в сутрешната част на заседанието. Благодаря ви много. Ще се видим след обед в 2.30.